Bien, mesdames, messieurs, chers collègues. Скъпи колеги, много се радвам да приветствам с добре дошъл тук министър на външните работи на Словения, господин Шпогър, който ще ни говори за Международния фонд за противопехотните мини и за помощ при, на жертвите. Това е много важна тема, И И това е директно свързано с а, Западните Балкани – Vous êtes tous parfaits francophones, non? Вие всички сте перфектни франкофони. Надявам се, че ще ме разбирате и без превод. Qu'est-ce qui se passe Ah, le slovène est sur le canal anglais. Чувате словенски в английски канал. Много интересно. <laughs> Oui, c'est bon Ok. Bien. Euh... Bien, ce Fonds international pour le déminage et l'assistance aux victimes dont va nous parler euh, monsieur. Този международен фонд ще ни бъде представен от господин Шпогър и а, той е пряк участник и защото неговия регион беше пряко засегнат от този фон и държавата му беше водила големи мисии за пречистване на региона от противопехотни мини. И така, господин Шпогър е министър на външните работи, както вече казах. И се надявам колегата Пашко, ще го помоля да председателства тази среща. Ще се говорим, ще говорим най-вече за а, деминирането, но предполагам, че ще има и други а, забележки и други обяснения и ще помоля господин Сбога да представи както словенската политика, така и цялата регионална политика. Имаме около един час и ще направим встъпително експозе. Ако господин Пашко желае да вземе думата за стъпителни слова. Позволете ми първо да приветствам министъра и да му благодаря за предварително за неговите коментари. Надявам се сега, че проблема с превода е разрешен и ще дам думата на господин министъра. Lep pozdrav poslankam eh, in poslancem, eh, gospe in gospodje. Eh, hvala lepa za to, da ste mi dali. Благодаря. Приветствам всички е, депутати, дами и господа. Искам да ви благодаря, че ми дадохте възможността да говоря тук пред вас. И Ще ви говоря за Международният а, доверителен фонд за борба с противопехотните мини, за деминиране и помощ на жертвите. Ние работим по въпроси, свързани с деминирането, с противопехотните мини и помощ на жертвите. Както вече казах, ще говоря по тези елементи малко по-късно. В моята презентация ще се опитам да направя две основни неща. Първо да обясня начина на мислене и концепцията на словенската политика – И а, нека първо да кажа, че цялата дейност на този фонд е резултат от нашата концепция. Ние продължаваме да работим. Така наречения ни фонд ITF е а, сравнително нов проект. И той не е само словенски, защото той не съвпада напълно с словенската външна политика. Нека да се опитам да обясня три основни концепции. Или, и тук ще употребя три прилагателни, които обясняват а, първо словенската политика, външна политика и второ как операциите водени по този фонд се вписват в нея. Та трите прилагателни, които ще използвам е а, принципна, етична, регионална и глобална. Това са три двойки. И амбициозна и релевантна. Ще се опитам да обясня как ги разбираме ние тези двойки прилагателни. Когато говорим за етична външна политика, ние се базираме на принципи и те са свързани с човешките права, с социална солидарност и устойчиво развитие. Това са нашите основни принципи. И а, от там вече се проистича нашата външна политика. И как се вписва този фонд в тях? Присъствието на противопехотни мини, неексплодирали оръжия от войната, всъщност имат много жестоки хуманитарни последици, а също така и социално-економически за целите региони. А, той може да попречи, на, те могат да попречат на стабилизирането на регионите, на възстановяването им от войните и економическото развитие. И, економ... Европейският съюз подпомогна много този фонд, най-вече за обезминяването на райони, деминирането на райони. А, и по този начин подпомогна много нашия фонд. С цел да подсилим сигурността и възстановяването, най-вече в Босна и Херцеговина, Международният фонд ITF беше изграден от е, словенското правителство през март 1998 година. И това дори е, е ратифицирала Отавската конвенция. После тази дейност беше разширена не само в Словения, но и в целия регион. И също дори и извън региона. А сега се връщам на нашата първа двойка прилагателна, принцип на етична външна политика. В тази рамка се включва също нашата позиция по човешките права. Най-вече това, което заявихме в съвета за човешки права съвсем наскоро. Те биват отразени. Те отразяват най-вече нашите позиции, свързани с Близкия изток, с Газа, с това, което се случи в, там, с а, въпросния кораб, който беше спрян и с доклада Галстън. Друг, а, друга референция е също така палестинския въпрос. Там имаме нужда от по-силен европейски глас, особено тази година. И се надяваме, скоро да видим е една истинска палестинска държава. Разбира се, във външната ни политика ние ще продължим действията по всички елементи на човешките права, най-вече свързани с защитата на уязвимите категории, като деца и, възрастни хора и ще се опитам малко по-късно да обясня в подробности проекта Газа и как ние участваме. Аз ще спомена също така и действия, по които продължаваме да работим в рамките на този фонд и които бяха започнати преди няколко години. Разбира се, ние изразяваме също нашата загриженост за конфликта в Дарфур втората двойка прилагателни, които споменах, а именно регионално и глобално измерение. Защото тази външна политика всъщност е и регионална, и глобална. Под регион разбираме Западните Балкани. Това е регион, на който Словения държи много. Ние държим също на а, трансатлантическата интеграция и ние допринасяме политически, економически и военно в, за развитието на този регион. Искам също така да посоча, че подписването и ратификацията на споразумението между Словения и Хрватско за границата, нещо, което се осъществи миналата година, края на миналата година, ще бъде приложено в действие в момента, в който Словения а, Харватско подпише договор за присъединяване. Харватско също отвори много регионални инициативи Целта е да се подсили сътрудничеството между отделните държави в региона. Ние също така се опитваме да участваме много в различни политически форуми и също и някои а, военни мисии, като например Eurolex и други на НАТО. И разбира се, нека да не забравяме Кейфор. Все още има а, военен контингент в от тази мисия. Смятаме, че Европейския парламент може да ни помогне много в процеса за освобождаване от визи на Западните Балкани. Миналата година Словения беше шампиона, така да се каже в това отношение. Видяхме също колко е добре хората да могат да пътуват свободно в, този, е, в Европа и съответно това дава нови идеи, нови по-добри идеи за бъдещето на хората в този регион. Европейската перспектива остава основният, е, основната мотивация за, регион, за региона да, върви, да върви напред за всички страни от този регион и бих казал, че европейската перспектива е мотора, двигателя на реформите в региона и евентуално так, тя беше и нашата мотивация, когато преди няколко години се присъединихме към Европейския съюз. Разбира се, това не означава, че всичко ще дойде на готово. Държавите също трябва да направят много, преди да успеят да се присъединят към Европейския съюз. Но ние имаме вече изграден дневен ред за това как искаме да протекат реформите, с какви средства и съответно на какви етапи. Очакваме много сътрудничество с Харватско. Те би трябвало да подпишат договора тази година. Но също така, нека да не забравяме, че имаме страни, които са на много различно ниво в региона. Можем да ги класифицираме в две групи. Първо, една група, която е на правилния път. Македония, например, чака да започне преговори. Черна гора също е страна кандидат. И очаква дата до края на годината. Сърбия в момента попълва въпросника и смятаме, че тя също може да се предвижи бързо към европейско партньорство. Та, това може да е първата неформална група страни. за които се надяваме, че ще започнат преговори до края на годината. И втората група страни, в която е Албания. Тя представи а, предложение и всички очакват скоро тя да стане страна кандидат. Също така Босна и Херцеговина без кандидатстване и Косово, с а, която Европейския съюз все още трябва да изгражда отношения и да ги развива. Тоест имаме нужда от специфична програма. Та това е втората така неформална група държави, които те първа ще трябва да напредват още. Смятаме и надяваме се, че ще се обърне специално внимание на Босна и Херцеговина а ние в Словения все повече се съсредочаваме върху Босна и Херцеговина. Имаме специален пратеник за Босна и Херцеговина с цел да ги разберем по-добре и е, да им, им помогнем да напреднат по-бързо, защото ще бъде истинска трагедия тази държава, която най-много пострада от войната, да бъде изоставена така. А сега като говоря за Западните Балкани, нека да ви кажа също и как този ITF се вписва в историята на региона. Нека първо да ви кажа, че този фонд, както вече казах, започна като фонд само за Босна и Херцеговина в началото, след което разшири дейността си в целия регион и а, постепенно се занимава, съвърши и, и деминирането на мините в а, Босна, Хецег... в Македония, Косово, Сърбия. И единствените две страни, в които има проблем в момента, са Босна, Херцеговина и Харватско, относно мините. Все още има такива противопехотни мини. Голяма част от парите, които ITF а, успя да получи през годините, са за най-тежко сегнатите страни. Първо имахме една сума от 150 милиона евро, използвани за Босна и Херцеговина. И после около 50 е, хиляди, използвани за Харватско. Ние също така, ITF започна също регионалното сътрудничество в Източна Европа относно, по, относно деминирането на противопехотните мини. И се оказа много хубава мярка за изграждане на доверие между отделните държави. Държави, които е, една по една загърваха конфликтите. Първ, това беше първият въпрос, по който страните си сътрудничаха след войната. Именно въпроса за противопехотните мини. И в Юго-Источна Европа се изгради един съвет за координиране на действията по деминиране и а, нашият регион се превърна в а, един център на дейността по деминирането и на експертиза в това отношение. След това ITF се разпространи, увеличи дейността си и извън региона, а именно в Близкия изток, в Кавказ и Централна Азия. През 2009 ОСС и ITF започнаха един общ проект за улесняване на сътрудничеството в действията по деминиране с участието на съответните държави от Централна Азия и Афганистан и се изгради една региона, едно регионално сътрудничество, абсолютно сходно с това, което беше изградено в Западните Балкани. Това е целта всъщност на сътрудничеството между ОССЕ и ITF. И нека да продължа. С третата двойка прилагателни или принципи да ги наречем на нашата словенска политика, а именно амбициозна и релевантна. Нашата първа най-важна отговорност е да помогнем на хората. Да направим живота им по-добър и да им осигурим мирно съществуване и сигурност. Това правим с този фонд. Самия фонд беше изграден като проект, който ще промени живота на хората в Западните Балкани, както вече казах. И по-късно ще ви дам някои данни за това колко квадратни метра а, бяха деминирани в региона. А също и извън този регион. ITF започна да координира проектите в Газа. Това е проект за а, рехабилитация на децата, които са пострадали от противопехотни мини. До сега сме помогнали рехабилитацията на 61 деца от Газа, 9 и а също така а, сме обучили 9 палестински а, психолози в института в Любляна. Какво правим? Тези деца, заедно с а, местни партньори, палестински партньори, биват а, водени в, в Словения за рехабилитация. Най-тежко засегнатите деца обикновено са загубили и двата си крака. Ще има и други по-леки случаи, които се лекуват на място. Обикновено тежките случаи биват лекувани в Словения за около 3 седмици, след което биват връщани в Газа. Ние работим с палестинските власти, за да изградим един такъв център и в палестинската област, на, на място. И целта ни е просто да обучим местния персонал, за да могат те да поемат тези функции и да не се налага децата да идват до Словения за рехабилитация. Опитваме се също така да изградим училища чрез агенцията на ОНЕ УМРА в Газа, за да можем също да а, позволим една физическа, но също така и психосоциална рехабилитация на децата. Разбира се, това е проект, който е сравнително маничък като мащаб, но прави големи промени, най-вече в живота на тези деца – То се отнася до релевантна и амбициозна, най-вече амбициозна политика. Говорим, че е амбициозна, защото тя се опитва да да даде на Словения място в непостоянния съвет за сигурност, непостоянно място в съвета на сигурност на ОНЕ за 2012-2013, за да можем ние е, с нашия опит, който сме натрупали, изпознанията ни, да се опитаме да решим подобни проблеми и другаде бихме могли, смятам, да подпомогне много съвета за сигурност в настоящите им проблеми. И сега, нека да дам няколко цифри за ITF, за да ви стане ясно за какво всъщност става. От създаването му има над 1300 дарители, които са допринесли за дейността на нашия фонд. 28 правителства измежду тях от Европейския съюз, и от ОНЕ. Това е фонд с много конкретна дейност. Бих могъл да кажа, че това е един а, успех на трансатлантическата дейност, защото а, идеята беше американска, а всъщност европейските дарения бяха основна, от основна помощ милиони евро, над 280 хиляди милиона евро бяха събрани за деминиране. Както вече казах, фонда започна дейността си през 1998 година като малък фонд, защото а, не разполагаше с много средства и защото няма кой знае каква администрация. Тоест, ние сме ефективни от тази гледна точка за голямо удовлетворение на дарителите повечето ни дейност беше съсредоточена на терена, т.е. деминирането в Западните Балкани. С ITF имаше над 107 милиона квадратни метра деминирани в Балканите и над 2 милиона квадратни метра в Кавказ. И а, 40 000 деца и възрастни пострадали от мините участваха в проекти по уведомяване на общественото мнение и информация за това как да се пази общностите от мини. След това нашата дейност се увеличи и вече не се концентрирахме само върху деминирането, но и върху целият сектор за а, хуманитарна помощ, най-вече е свързана с борбата и унищожаването на а, леко строковото и малокалибрено оръжие. А, също така и а, програмите за мобилизиране на тези хора в някаква друга дейност. И Нека да кажа, противопехотните мини са реликва от минали времена и една модерна външна политика трябва да се съсредоточи върху премахването на тези тъжни реликви. Искам да благодаря на Европейския съюз за постоянната подкрепа и това въжи за повечето европейски държави. Благодаря ви за това, че допринасяте за ITF и по този начин допринасяте за деминирането в Балканите и на други райони. Благодаря ви, че позволихте на ITF да даде такива положителни резултати. Благодаря. Благодаря ви много, господин министр. Преди да лансирам дискусията, има четири желаящи да се включат в нея. Искам да припомня, че 2011 година има особен характер за вашата страна, защото през юни ще бъде отбелязана 20 годишната на вашата независимост. Днес имаме двама словенски депутати, които са много активни. Айгъл и Елко Кацин, докладчик за Сърбия. Споменахте е, и дейността на Европейския съюз за либерализиране на визовия режим – за Западните Балкани и господин Петерле, който днес не е сред нас, но работи по отношение на държавите от Централна Азия. Наистина, словенските делегации са особено дейни и осъществяват качествена работа Господин Ван Орден, докладчик на комисията. Uh, much, Благодаря, господин председателю. Искам да приветствам и външния министр на Словения. Благодаря за коментарите, които направихте и искам да се концентрирам върху темата за разминирането. Споменахте резолюция е, за напредъка по разминирането на отделните територии. Искам да кажа, че преди, когато работих в Европейската комисия, бях свидетел на сформирането на Международния доверителен фонд и наистина Европейския съюз много добре си върши работата. Както вие казахте, Европейския съюз е най-големия донор. А, ние създадохме Международен доверителен фонд, защото имаше голям проблем на Балканите, който трябваше да бъде а, разрешен. И всъщност това ще щеше да стане възможно и с съответните фондове, идващи от Съединените щати. Поздравявам ви за работата, която сте свършили през тези години. Неправителствените организации, за разлика от международните организации, никога не се заличават, никога не се разпадат. Ако се върнем към вашия происход и ако се върнем към вашата работа, която е насочена в Юго-Источна Европа, най-вече Босна и Херцеговина, какъв смятате, че все още е проблема свързан с а, мините и с жертвите на тези мини? Имаше договор, който беше подписан през 1997 година. И тогава не бяхме наясно, че това ще е един безкрайен процес. Ние тогава сметахме, че 10 години ще са необходими, за да се справим с този проблем и да изпълним главните приоритети – е, именно да се разминират тези територии, да се окаже съдействие и помощ на тези жертви. Ние много интензивно се ангажирахме през всичките тези години и толкова много неща се промениха, но искам да ви попитам до каква степен според вас проблемът е разрешен. Винаги едно нещо е поражало загриженост у мен относно въоръжените сили на държавите, които участват в конфликти. Тук имам предвид най-вече Босна и Херцеговина. Те а, сякаш изразяват неохота да се включват в такъв тип мирни операции. Защото тези държави трябваше да поемат основната отговорност след конфликта да разминират тези територии, но те а, не направиха нищо. Ето защо до каква степен смятате вие, че този международен доверителен фонд все още получава финансиране от ООН и други организации? Би ме интересувало и какви други дейности упражнявате, с какво друго се занимавате, върху какво се концентрирате в тези територии. Да, може да кажете, ние разрешихме а, проблема да затворим кепенците и да се появим само когато възникнат други проблеми, с които трябва да се справяме. Аз наистина оценявам това, което сте направил и благодаря, че сте тук сред нас днес. Благодаря, господин Ван Орден. Четирима души искат да се изкажат. До 11.15 е времето, с което разполагаме, така че поглеждайте е, часовника, така че да можем да изслушаме и отговорите на господин министъра. Е, е, бих искал да ви попитам, взимайки повод от казаното Ван Орден, наистина силата, интензивността на конфликта в Босния и Херцеговина обяснява защо все още не е постигната целта за разминиране. И всъщност дали проблема е свързан само с количеството на мините или политическите затруднения в Босна също дават част от обяснението за това забавяне на разминирането. Сега господин Вайгел. Благодаря, господин председател. Господин министре, смятам, че вие съвсем коректно постъпихте, когато подчертахте успеха на Словения в рамките на този Международен доверителен фонд. Е, но вие поставихте темата в един по-широк контекст, защото тук се занимаваме с разминирането, мините, които са останали от миналото, наследство от минали политики по отбрана. Обаче тук става въпрос за, за друг вид мини. За мините, които бяха направени от а, хора, от, а, които служиха на, терори, на терористи, за техните терористични атаки. И тези мини са още по-опасни и по-ужасяващи от а, класическите мини и проблемите свързани с тях. Бих искал а, да чуя вашия коментар относно моята оценка, че неразрешените проблеми, особено в места, където ние знаем, че има сериозни кризи и тези проблеми се а, засилват. И там има опасност от а, нов тип мини на скрити енергии което представлява голяма опасност за мира в тези региони. Също това стави един голям морален и етичен проблем. Бих искал да чуя вашия коментар като един млад политик и външен министр, който има отговорността за а, утрешната политика. Господин Янес. Perdón, eh, presidente. Bueno, eh, muy brevemente... Моля да ми извините, е, господин председател. Аз ще бъда съвсем кратък, е, защото някои от моите въпроси вече бяха зададени. Искам само да добавя нещо. Е, на първо място искам да поздравя господин министра, да благодаря за това, че е сред нас, да го поздравя за активната дейност, която развива. Има един много важен аспект в една политика, особено демократична – а именно мнението, общественото мнение, мнението на, на хората, на населението. И е, не е добре известна дейността на този фонд е, сред гражданството. В Испания, например, е, доста често част, съм участвал в дискусии, давал съм лекции. Всъщност този проблем за противопехотните мини често се поставя и когато говоря, споменава Международен доверителен фонд, хората проявяват скептицизъм и даже някои неправителствени организации твърдят, че държавите мамят, лъжат, защото продължават някои държави, въпреки твърденията си за борба с тези мини, продължават да ги произвеждат. Въпросът ми е, правите ли нещо по отношение на общественото мнение? Освен това, вие представихте един поглед за положението в Западните Балкани, възможностите за доближаване на тези държави и евентуално присъединяване към Европейския съюз. И непрекъснато се говори и за отрицателните аспекти на Европейския съюз, а, наистина не трябва да забравяме, че има списък от а, държави кандидатки и Европейския а, съюз не трябва да има а, такъв а, облик а, сред а, то, тези хора, защото ние желаем те да се присъединят към нас, тези държави. Благодаря, госпожа Луначек, също докладчик по Косово. Благодаря ви. Благодаря, господин министре, за всичко, което прави този Международен доверителен фонд и за това, което е постигнато през почти последното десетилетие. Смятам, че действията са много важни, свързани с този фонд, защото, смята, защото както вие казахте, че разминирането е нещо, което ще има социално-економически последствия, ще веде до стабилизиране на съответната държава. И идеята е да се премахне болката и страданието на редица цивилни граждани и тези държави да поемат по пътя на развитието. Вие се опитвате да обвържете този проект с други проекти за развитие. Това е важно, защото не трябва само да се разминират тези територии, ами да се види какво ще е тяхното развитие в бъдеще. Един въпрос свързан с против... касетъчните боеприпаси. Аз преди това бях депутат в Австрия и моята държава оказа подкрепа за изпълнение на конвенцията в Дъблин. Бих искал да знам какво правите вие в тази насока и искам да се присъединя към това, което каза господин Янис. Колко е силен този фонд и как, какви са вашите усилия като външен министр на Словения да обедните други а, държави да унищожат а, своите запази? А, запаси от мини, от а, касетъчни боеприпаси и а, също да се постигне едно съгласие за фактично споразумение, такъв тип боеприпаси да не бъдат а, произвеждани а, вече. Въпросът е как ще ги притиснете, а, за да ги склоните да се съгласят. В Европейския съюз за 2006 година имаше отделен бюджетен ред, свързан с разминирането. Това беше от 2006. Сега парите се вливат в инструмента за стабилност, в фонда за развитие и така нататък. Сега и определенето на новите финансови перспективи. Какво ни препоръчвате да направим? Да имаме отделен бюджетен ред, свързан с разминир... разминирането? Или ам, да използваме други инструменти, като инструменти за стабилност или а, други? Лично аз смятам, че ще е добре те да са под една шапка, но може би трябва да обсъдим нещата. Последен въпрос. А, вие с а, право отбелязахте, че а, либерализирането на визовия режим е приключен процес, както вие казахте, но в крайна сметка Косово е изключено от този режим. Е господин Кацин, докладчик за Сърбия. Благодаря, господин председател. Е, така както колегата Урики е каза, наистина има нужда да помагаме на страните да унищожат голям брой амуниции, които са останали най-вече тежко въоръжаване. И това не засяга само Западните Балкани. Спомням си борда на ITF, който говореше на времето за насоките за това как да разпространим тези действия и в тази насока, не само върху мините. Спомням си какви бяха последствията от оръжията в Албания за цивилното население и колко много подпомогна този фонд Източна Европа. Искам да ви попитам, има ли някакви идеи и за това как да се разпространи единността на ITA в тази насока. Искам да използвам също така дарената ми възможност, тъй като тук сме в подкомисия по сигурността и отбраната. Ние говорим, значи, и за сигурност и за атмосферата в района като цяло. След скорошните размерици в Тирана, след като имаше три жертви, ние все още се страхуваме, че е, подобни размерици и нови човешки животи, е, отнети човешки животи, могат също отново да се случат. Е, как, как ще решите този въпрос с Албания? От една страна имаме освобождаване от визи за Албания, но може би не, не трябва да си помислим, не трябва да, се, да има освобождаване от визи, ако се случи пак. Така че в момента обстановката в Албания е много различна спрямо първоначалната, когато говорихме за визово освобождаване. Имаме един доклад Марти за а, трафика на органи. Много противоречи, все още не е прият. Но това отравя, така да се каже, атмосферата и перспективите на целия регион. Защото в него има страшно много обвинения и много ще ни е трудно да си проправим път през този омагиосен кръг, който набира скорост. И това е опасно не само за Албания и Косово, а също така и за Белград. И, и съответно засенчва цялото положително развитие на региона като цяло. Очаквам да чуя позицията на вашето правителство за този доклад. Благодаря. Euh, Благодаря, господин Штацни. Накратко ще ви помоля. Благодаря, господин председател. Благодаря, господин министр. Поздравления за действията, които сте започнали с този фонд през 1998 аз имам технически въпрос, който искам да уточня. Доколкото разбирам, средствата, които би са набрани първоначално, са били от Съединените щати, а после и от Европейския съюз. Казвате, че има голям брой дарители, но има ли един голям дарител? Кой е по-големият дарител? Съединените щати или Европейския съюз? И вторият ми въпрос. Искам да попитам, ITF купува ли оборудване, свързано с, с действията си, или просто се занимава с координиране? Защото, например, Словакия произвежда оборудване за разминиране, много качествено и познато по целия свят. Има, примерно, такъв завод в Божена и бяхме основният доставчик за подобно оборудване на, по време на бившия Съветски съюз. Така че това ми е въпрос. Използвате ли, купувате ли оборудване? Господин министър, имате една минута. Hvala lepa za uh, lepe besede o delovanju Благодаря ви. Благодаря за за вашите похвални думи, свързани с фонда. В Словения ние се гордеем с нашите постижения и постиженията свързани с Международния доверителен фонд. Това показва, че и, и много малки по размер държави могат да правят неща с голямо значение, да изпълняват проекти, които да са в полза на международната общност. Няколко въпроса ми бяха зададени от господин комисаря относно Косово. Нямах предвид, че е приключил процесът по либерализирането на визовия режим в Косово. Ние се надяваме, че Европейския съюз ще се ангажира с този въпрос възможно най-бързо и ще се ангажира в провеждането на диалога с Косово, диалог свързан с визовия режим. Косово също е част от Западните Балкани и в тази насока и е част от бъдещето на Европа. Защо, ето защо е важно да започне един такъв диалог. Също така, като имаме прави диалога между Сърбия и Косово, от който трябва да започне, Той също е важен. От друга страна, Босна. Да, мините в Босна все още са там, както има отделни етапи. На разминиране в тези държави и последният етап се нарича мини 3. Има обаче и такива, без, така да скажа, безопасни мини. Един вид, когато те не застрашават човешкия живот. Те са в такива територии, които а, не се обитават от хора или не се пресичат от хора. Но а, мините в Босна в по-голямата си част остават а, заплаха и а, предстои много работа по разминирането на териториите в Босна. Ние се концентрираме върху Западните Балкани. А, но също времено се опитваме да се ангажираме и в други региони. Фонда функционира много добре в продължение на 10 години е, и е отправил взор към бъдещето. Разминирането в по-скоро потребността от разминиране в Западните Балкани намалява. И ето защо и финансирането намалява. Къде можем да използваме тези средства допълнителни, които остават. Може да ги използваме в други региони. Така че може да се обвързат различни проекти. Ние търсим такива възможности. Това ще е една следваща стъпка. Но първо трябва да свършим работата в Западните Балкани и там са нашите приоритети. По-голямата част от финансовите средства са насочени в този регион. Международният доверителен фонд има някои, а, някои проблеми с а, освояването и приемането на европейските средства, защото ем, това не е една организация. Ем, Харватското правителство също участва в, финансирането. Фонда не се финансира изцяло от Европейския съюз. Ние искаме да трансформираме фонда в една международна организация. По този начин ще е по-лесно да се използват а, по- повече ам, европейски средства. Американския конгрес предостави всяка година определена сума на фонда за разминиране. Ние обаче получаваме много повече средства от европейските а, фондове. Дори а, има и специален бюджетен ред в европейския бюджет. Относно ситуацията в Босна и Херцеговина. Не смятаме, че Процеса на разминирането е повлян като цяло. Четири години бяха изгубени по време на управлението на предишното управление, предишното правителство. Трябва да се промени нещо в Босна. Може би нашия подход трябва да се промени също. в рамките на Европейския съюз трябва да помислим как да окажем съдействие на Босна, но и те като държава трябва да намерят начин да осигурят едно съвместно съжителство и съвместно съществуване на, на, на трите националности, представени там. Трябва да се облегчи страданието на хората, хората, които изстрадаха много по време на войната. И така, това е един проблем, който поражда загрижност както у нас, а, така и у босненците. Нещата трябва да се променят и така някои от проблемите в миналото, които замразяваха нашата дейност или не ни позволяваха да предприемем нищо. Ситуацията обаче сега е различна. Е, всички проблеми ни засягат. Имам предвид нас, Европейския съюз. Албания също е много близо до Европейския съюз. Албания е част от региона на Западните Балкани. През почивните дни имахме неофициална среща с външен министр на Албания и говорихме какво можем да направим. Не можем просто да гледаме безучастни какво се случва. Или всъщност през последните месеци, или по-скоро през последните две години – Смятам, че трябва да се ангажираме с политическите партии там. Ще има избори през май. Трябва да се подготвят тези избори, трябва да говорим с нашите партньори и да им помогнем. Може би ще, да се, ще е необходимо да се концентрираме по-добре върху нашите е, действия и да се опитаме да говорим с двамата лидери, с е, опозиционния лидер и с е, лидера на управляващата партия и да намерим начин да ги помирим. Може би ще трябва да се ангажираме отново да говорим с тях, да ги накараме да поемат ангажимент и да фокусираме вниманието върху тях. В Тирана ще бъде посланник там на външната служба. Това ще се случи за първи път. И той ще се опита там а, да направи присъствието на Европейския съюз в Албания по-осезаемо. Ако погледнем Средиземноморието и нещата, как, и как се развиват нещата там, загриженост пораждат ам, събитията в а, Тунис. И, м, да се надяваме, че ам, такива протести няма да залеят и съседните държави. Когато погледнем какво се случва в Тунис, ние разбираме, че няма достатъчно диалог между Европейския съюз и държавите от Средиземноморския басейн. В Тунис нещата не вървят. Трябва да видим а, как да засилим диалога с а, нашите партньорски държави в а, региона на Средиземноморието и, и трябва да организираме форуми, за да се информираме какво се случва там и как може Европейския съюз да окаже съдействие или как може да предотврати а, такива кризи. Защото в крайна сметка а, техните проблеми стават и наши проблеми. Имам предвид хуманитарна помощ, миграция и така нататък. Така че аз приемам вашия въпрос като един вид окоръжаване да се ам, изправим пред всички проблеми и да намерим разрешение, като започнем от проблемите с Кипър и свършим с тези в Нагорни Карабах. относно ам, запасите на, на боеприпаси и касетъчните бомби. Нашият фонд се концентрира върху разминирането, върху мините. Това е а, основният ни а, подход. Но, разбира се, ние развиваме и други а, подходи, които може да прилагаме, например, при справянето с а, и отстраняването на касетъчните бомби. Сърбия се ангажира с а, премахването на експлозиви, останали от а, войната. Това са по-малки проекти и чрез тях също се е трупа опит. Това са а, нашите акценти, които ще поставим в а, бъдеще. По, беше заден въпрос какво може да направи а, Словения, за да окоръжи премахването на запасите от боеприпаси. Ние предприехме а, е, стъпки в тази насока вече. Относно по-голямата осведоменост, ние организирахме конференция. Такава ще бъде организирана и през 2012 година и а, ще участват всички засегнати държави, ще се разясни какви ангажименти могат да бъдат а, поети в допълнение, какво може да се направи. Съединените щати ще бъде един от големите участници, една от големите държави, която ще бъде представена а, там. Ще има разговори на двустранно ниво с Съединените щати. Има някои положителни сигнали от страна на Конгреса, дори и държавният секретар е за това а, да се правят стъпки напред. Относно бюджетните редове, смятам, че един бюджетен ред много ясно ще показва колко средства се отделят за разминирането. Ако има няколко бюджетни редове, нещата може би ще се размият, няма да са толкова ясни. И така се случва, че средствата за разминиране намаляват по-бързо, отколкото проблемът може да се разреши. Все още съществуват проблеми. И аз смятам, че е добре да се запази този бюджетен ред. На последно място а, бях попитан за мнението ми за доклада. И има, това са много сериозни обвинения, включени в този доклад. И те имат а, големи последствия на място. Надяваме се че когато докладът е бил изготвен, изготвен това е направено съвсем отговорно и сериозно. Всички обвинения трябва да бъдат проучени, доказани. И трябва да се знае много добре какво да се предприеме в случай, че нещо стане. Това, което ние имаме ме предвид, е, че обвинението от тази година трябва да бъдат проучени и разследвани. Благодаря ви. Merci beaucoup, monsieur, monsieur ministre. Merci. Благодаря ви много, господин министр. Благодаря за вашето изложение и неговия широк обхват. Разбира се, ще следим развитието на дейността на господин Ван Орден и разгръщането на тази политика за разминиране. Благодаря ви за това, че бяхте тук сред нас. Винаги сте добре дошъл. Благодаря ви много. А, сега една съвсем кратка пауза, за да посрещнем господин Декрем. И така, драги колеги, нека да продължим работа. С удоволствие приветстваме тук господин Декрем, белгийски министр на отбраната, който ще ни поговори за 6 месеца белгийско председателство и по отношение на европейската политика за сигурност и отбрана и е, дейността на госпожа Аштън. Но така или иначе продължава системата на ротационно председателство на, на съвета и през второто 6 месечи на 2010 година за първи път се проведе формално заседание на министрите на отбраната без е, участие на министрите на, вътре, на външните е, работи през септември месец в Гент. И е, многократно беше поставен въпроса с капацитета, с способностите и така наречения пулинг и шеринг – шведско-немска инициатива по този въпрос. Има и споразумение между Франция и Великобритания. И наистина това са няколко значими теми. Бихме искали да а, говорим и за прилагането на Лисабонския договор в сферата на отбраната защото всъщност вие упражнявахте това председателство в преходен период, за това формата беше така нетипичен, защото службата, Европейската служба за външна дейност, всъщност чак през декември 2010 година започна своята дейност. Все още сме в сферата на адаптиране на дейността. Спомена се назначаването на господин Арно на чело на Европейската агенция за отбраната, както и за КОПС бяха назначени и генерални секретари в службата, ръководен на госпожа Аштън, господин Поповски също ще може да говори след нас. Важна е наистина тази това изграждане на институциите. Темата е свободна, но ние с най-голямо удоволствие ще ви слушаме. Благодаря ви, господин председател, драги Арно, дами и господа парламентаристи и други гости днес. С голямо удоволствие съм тук сред нас. Веднага приех поканата, която ми беше отправена, за да поговоря пред вас за основните проблеми. Имам предвид европейската политика за сигурност и отбрана, не вътрешно-белгийски проблеми. И така по отношение на сигурност и отбрана, пейзажът беше променен от Лисабонския договор. Вие по-добре от мен сте запознати с системата Госпожа Аштън ръководи външната дейност и в Генералния секретарят на съвета и в комисията. И за това, това непредседателстване е подкрепа на баронеса Аштън. Има три основни функции приемственост и развитие на едно ново виждане и на нови инструменти. И в течение на изтеклата година трябваше да бъдат решавани различни теми и досиета, много важни с ограничен кръг сътрудници. Но сега, след влизането в действие на Европейската служба за външна дейност, тези въпроси са решени. Осъществяването на тази служба беше приоритет и много от времето, което беше отделено през 2010 година, беше посветено именно на това. И госпожа Аштън отдели много усилия за тази дейност. Що се отнася до Белгия, е една от основателките на Европейския съюз, беше особено важно да се работи своевременно по въпросите на отбраната, не те да бъдат замразявани за дълъг период. Засилването и новото измерение на тези политики, ЕПСО и ОВПС трябва да отговорят на очакванията на европейските граждани, които са много силни и, евро... и а, европейското обществено мнение а, смята, че трябва да се върви напред и да се използва тази енергия. Общата политика по защита и отбрана е важен елемент за нашето сътрудничество Нашето участие беше поискано твърде на един ранен стадий и резултатите са положителни. Днес имаме стратегическа концепция, въпреки че все пак тя не е много впечатляваща, трябва да призная. Но имаме все пак нужните инструментариуми, нужният механизъм, за да бъдем ефективни. Но сме в така наречения процес. Продължаваме да го развиваме. Най-важният видим резултат на тази политика е, е в лицето на мисиите, които Европейския съюз и е, изпълнява. Аз току-що се върнах от Джибути, където инспектирах е, фрегатата и също така операция Атланта. Аталанта. Европейския съюз направи важна стъпка напред към осигуряването на сигурността и също така защита на нашата, нашите ценности и насърчаването на другите народи към тях. Но все пак, имаме нужда от повече усилия, за повече отговорност и за да бъдем един достоверен партньор в световен план. Европа вече бива считана за един от основните участници в международния процес и ние считаме, че Белгийското председателство на Европейския съюз ни даде великолепна възможност да допринесем към това усилие. Ние вече казахме, че, са, че нашите цели са прилагането и то много плавното навлизане в Лисабонския договор. Това засяга, разбира се, и общата политика по сигурност и отбрана и тласкането и към едно по-високо ниво и справянето с общите предизвикателства пред сигурността. И в началото. Лисабонският договор насърчава и изисква един по-добър подход и по-добро прилагане. Само така можем да се справим с комплексната криза, при която сме изправени днес. Ние в Европейския съюз имаме абсолютно всички инструменти и средства, за да имаме една кохерентна обща политика. И предизвикателството пред нас е все пак да обединим отделните елементи в един или няколко механизма, така че да имаме един глобален подход, който да действа ефективно на терена така както биха се изразили военните. Аз, като министър на отбраната, смея да кажа, че а, управлението на кризи е важно не само сега, за бъдеще. То ще бъде още по-голям, още по-важно и ние трябва да изградим нужната а, способност да го правим. За тази цел сега трябва да наблегнем на операционализацията, да развием възможностите за а, бърз отговор в подобни ситуации. И то този подход може да бъде разглеждан като един резултат от общия глобален подход. Този подход е една специфика на Европейския съюз, който, която ние трябва да развием според мен, има много спешна нужда да развием и то по много достоверен начин нашите способности да отговаряме на тежки кризи, ако искаме да бъдем предпочитан партньор, отговорен партньор на другите страни при управлението на кризи. Ние за това изградихме едно малко звено за усилията, за координиране на усилията при подобни случаи и е, трябва да успяваме да отговорим а, на нашите партньори, когато те имат нужда от подобна помощ. Такава е и целта на Обединените щати. Само така ще успеем да привлечем тяхното сътрудничество и да ги направим а, заинтересован партньор. Ние имаме и други инструменти, като например клаузата за солидарност и за взаимопомощ. По този начин имаме адекватен отговор както в план вътрешна сигурност, така и в план външна сигурност. Те не могат да бъдат разглеждани отделно, когато разглеждаме а, проблеми като морската сигурност или а, първа помощ при бедствия. Смятам, че трябва да развием още повече тези концепции чрез средствата за солидарност. И мисля, че е дошло времето да помислим повече по тези концепции, да им дадем специфично съдържание и да ги запълним с а, нашите амбиции и да удвоим нашите усилия и ангажираност с НАТО. Лисабонският договор предлага нови перспективи за сътрудничество в рамките на самия Европейски съюз. Първо, сътрудничеството по политиката по сигурност и отбрана. Това е една от големите амбиции на Лисабонския договор. Този механизъм може да доведе до нова динамика в рамките на самите държави членки и между тях с цел да се подобри европейската способност за сигурност и по-добро представяне в най-тежките мисии. Разбира се, ние се затрудничихме и с Испанското председателство и заедно мислихме задълбочено за евентуалната добавена стойност на този механизъм. Но а, този съвет не взе все пак решение. Имаме нужда от допълнително време, от допълнителни размисли за това да видим как може да се постигне по-добър резултат и политически консенсус. Нека да не забравяме, че текст на Лизабонския договор беше написан почти 10 години преди това, а ние а, непрекъснато сме в една променища се околна среда, така че трябва да помислим как да се адаптираме. И това е, може би, най-тежката част от пътя пред нас. Как да развиваме военните способности и да преразглеждаме непрекъснато финансовите средства, с които разполагаме. И сега, в момента, Идеята за привличане и споделяне или pooling and sharing, както е терминът на английски, е може би най-важното нещо за такива важни области, като логистика и други. И аз съм убеден, че утре или в най-близко бъдеще ще намерим нови способности за сътрудничество в всички области. И нека да ви кажа, не бива да се ограничаваме, да ограничаваме размислите си или въображението си в познатите форми на сътрудничество. Има страшно много нови форми на сътрудничество. Резултатът е важен не думите. Имаме нужда от това сътрудничество и всяка успешна формула, която видим, че работи, може да бъде приложена другаде и приложена от други. Дами и господа, развитието на военните способности беше една от основните точки, на основните приоритети на Белгийското председателство в областта на отбраната. Имахме две основни насоки за нашето, нашето полугодие. Първо, амбиции и второ, условия. Ние искахме да развием способностите, така както го изисква Лисабонския договор. Условията, в които работихме, е, че във всички държави членки трябваше да се, подходят, да се урежат бюджетите и в областта на отбраната като цяло това е, там всъщност този въпрос се усеща пър, на първо място. Аз лично не съм против тези бюджетни урязвания и бюджетната стрикност, но все пак сме изправени пред един парадокс. От една страна, целият свят, това, което нарича международната общност, и гражданите на Европейския съюз на първо място очакват от Европейския съюз да бъде водещ актьор на международната сцена, ефективен и, и той е ефективен. Но от друга страна, трябва да отговорим на тази нова амбиция с едни бюджети на отбраната, които са силно урязани и съответно с ограничени правомощия за нашите министри на отбраната. Така че аз ще направя една дръзка мисъл. Може би трябва да обединим тези а, военни усилия на Европейския съюз. Много често армията бива считана, поне за сега, като символ на суверенитета на всяка една държава членка. Но и именно за това считам, че идеята за обща европейска армия не е озряла достатъчно в доста от европейските държави. Но трябва да се сътрудничим все по-тясно в области като отбраната и сигурността, като по този начин допринасяме както за политиката на Европейския съюз по сигурност и отбрана, така и за външната политика на Европейския съюз. Само по този начин ще превърнем Европейския съюз в сигурен, стабилен международен партньор и ще допринесем за сигурността както в целия свят, така и в Европа. И въпросите, които в този случай трябва да си зададем, засягат как, това какво можем да а, дадем, как можем да допринесем с, първо с размисли и с засилено сътрудничество, качествено сътрудничество между самите нас. И съответно тези размизи да бъдат последвани от нужните инвестиции, като едновременно с това координираме както економическите, така и моралните си усилия в тази насока. Дами и господа, скорошното а, споразумение за сътрудничество засяга а, Франция и Обединеното кралство и то показва, че това е правилният път напред. И тази а, интероперативност, както и изграждането на общи военни способности, още веднъж показват прагматическата роля на споразумението. Но поне според мен, в моите очи, това споразумение даде една, един тласък напред на това сближаване, за което говоря. Това е изхода от кризата и трябва в настоящите условия на криза да се възползваме от дадената ни възможност. Нека да не забравяме, тези, тази криза се усеща във всички области, включително и в отбраната. И няма да ни остави за още доста време за напред. Но нека да ви дам няколко а, детайли относно срещата в Гент. Някой от особеността на срещата, госпожа Аштън трябваше да присъства, но тъй като тя беше на Генералната, в Генералната асамблея на ООН, аз трябваше да присъствам там. По този начин можах да представя основната фраза на Белгийското председателство относно външната политика на Европейския съюз, е именно, че Белгия подкрепя Леди Аштън. И по време на дискусиите, мисля, че успяхме да, го, да, го, да кажем ясно, че външната политика, така както и политиката по отбрана и сигурност, са изградени и изисквани от Европейския съвет. Това а, беше директно свързано с а, заключенията на Европейския съвет, преди, който заседава няколко месеца преди срещата в Гент. Имахме дискусии с а, госпожа Аштан, Сейди Аштан. Разисквахме също и подготовката на съвета от декември. Разисквахме също и а, с нея и преди срещата в Гент относно сътрудничеството, относно привличането и споделянето на тези способности, относно научно-развойната дейност и от нуждата от по-стратегически е, приноси в тази насока. И стигнахме до е, решението, че имаме нужда от подобряване в политически план на всички форми на сътрудничество и от една обща визия за нашето бъдеще. И всички бяхме е, съгласни, че имаме нужда от обща политическа визия за развитието на сътрудничеството и за военните способности. Това е част сега от рамката на споразумението в Гент. И тъй като трябваше да се направят все пак и национални избори в, относно способностите, отделните министри казаха, че ще направят всичко възможно да задълбочат това споделяне и специализация на военните части. И идеята е да останем възможно най-практични и да си, пак да си сътрудничим. Потенциални области за сътрудничество бяха определени, идентифицирани, например обучение, тренинг, логистика, транспорт, а също повече, с повече елементи на международен контрол. Така че Европа и Европейската армия да бъде модел за поддържание в световен план. Говорихме също така за разпределението на задачите, за въздушните сили, въздушната отбрана и а, от, от бреговата охрана. Установихме, че международното сътрудничество може да се осъществи без да се лишават отделните държави членки от техния национален суверенитет. Относно а, хеликоптерите, които смятаме да изградим като обща сила, мислим, че това е много практично решение. Имаме нужда от допълнително сътрудничество, базирайки се на анализ на военните способности. тази идея беше подкрепена от държавите членки, но преди това трябва да имаме специфичен, систематичен анализ, който по принцип разпределя нашите сили в три основни категории. Първо, това, което първо, това, което трябва да остане на национално ниво като военни сили, защото те са жизнено важни за държавата. Второ, сили, които евентуално могат да участват в това споделяне. И трето, тези, които биха могли да работят заедно с други партньори в други мисии. И като цяло беше решено, че този анализ трябва да бъде базата на бъдещата идентификация на области на сътрудничество. Като цяло, подобни инструменти не трябва да бъдат изключени за бъдеще и с сигурност всички трябва да, ги, е, да имат предвид тези инструменти и евентуално да помислят и за нови такива. Министрите на отбраната привлякоха вниманието и към нуждата от повече компетенции, например при придобиването на нови военни способности и да, да няма размиване или изкривяване на компетенциите. Също така говорихме за а, пазара на подобни военни способности. Имаме нужда да имплементираме напълно пакета на комисията в тази насока. Мислехме евентуално да изградим европейски холдинги или joint venture дружества, а вместо да се ограничаваме на местно ниво. Само по този начин ще имаме честна, честна конкуренция. Вярно е, от една страна министрите защитиха тезата, че а, има нужда и от защита на личните интереси на държавата и създаване на работни места на място, но по този начин няма да се развие нашето сътрудничество. Имаме нужда също и от по-голямо сътрудничество с НАТО и повече комплементарност между Европейския съюз и а, НАТО. Нека да подчертая, сътрудничеството в момента е много по-витално, много по жизнено необходимо от преди имаме нужда да потвърдим нашата отговорност и е, съответно беше решено да продължим и да подобряваме практиките, съместните практики, които имаме с НАТО. И по време на срещата аз предложих да разискваме този въпрос по-подробно на специална среща с нашите партньори от НАТО. Дами и господа, 27-те министри на отбраната на Европейския съюз с първи път се събрах в такава сесия, формат отбрана, на 9 декември под председателството на Леди Аштън. Те се споразумяха за това да се засили тяхното сътрудничество в сферата на отбраната и по-специално развитието на военните способности. Те е, приеха агентските рамки за по-засилено е, сътрудничество в сферата на е, отбраната, особено в периода на бюджетни съкръщения. Министрите на отбраната пледираха за това да се обединят, да се споделят така наречения пулинг and sharing, на тези способности и всъщност Франция и Великобритания направиха първи стъпки в тази насока. Испания въведе и други предложения. Има и други примери в тази сфера на споделянето, например и АТС, в сферата на транспорта на четирите държави, подписали това споразумение. Това наистина е амбициозно сътрудничество, защото тези държави ще изоставят задачите, осъществявани на национално равнище. в Белгия също се предприема такава дейност. Няколко двустранни инициативи е, се осъществиха през последните месеци. Те би е, трябвало да доведат до една е, особена динамика и създаване на нови възможности за сътрудничество между държавите членки. По време на това заседание през декември месец подчертах, настоях, за това, че колкото повече нараства сътрудничество, толкова повече Европейския съюз ще играе активна и необходима роля по отношение на сигурността, мира и стабилността. И смятам, че това е особено важно. Важно е също така това сътрудничество да отчита нашите общи цели и амбиции. Всички форми на сътрудничество трябва да имат открит характер и да предоставят възможност на други държави да се присъединят към инициативите или да почерпят опит от тях за други подобни инициативи. Съвета на товари баронеса Ештън с изготвяне на доклад до средата на 2011 година по отношение на тази дейност за споделяне на ресурсът. Мерки могат да бъдат предприяти следствие на тези предложения. Let me conclude. As repeatedly highlighted, и така, дами и господа, приключвам. Областта, свързана с военните способности, има нужда от повече стимули. Аз съм убеден в ангажираността на Европейския съюз и нейното желание да играе водеща роля в тази област. Трябва да има много тясно сътрудничество в тази рамка, която беше изградена. Нека изразя моето желание и желанието на министрите на отбрана да улеснят нашите усилия за по-нататъчен успех и постигане на целите, свързани с политиката по отбрана. Благодаря. Е, благодаря, господин министр, драги Пьер. Наистина направихте много обстойно изложение, което е, подчертава е, активната подкрепа, оказана на госпожа Аштън. Има желаящи да се изкажат, така че аз ще бъда съвсем кратък. Три кратки въпроси имам към вас. Първият е свързан с глобалния подход и стратегията в сферата на външната политика, която може да бъде интегрирана политика, която по силата на Лисабонския договор може да бъде вече приета с съответните инструменти, свързани с сигурността. Миналата седмица зададохме въпрос на госпожа Аштън по отношение на Сахел и Смятам, че всички държави, не всички държави членки осъзнават значимостта на заплахата в тази сфера, извън конкретни събития, които се случват тук и там. За това наистина трябва да има основен приоритет и да не се пренебрегва сигурността и способността и наистина дали се осъзнава спешния характер на тези мерки в съвета. Вторият ми въпрос е свързан с НАТО. И извън тези заседания, които бяхте споменати, в Лисабон имаше среща на върха на НАТО. Много от нас изпитаха известно разочарование по отношение на сътрудничеството между ЕС и НАТО защото очакванията бяха по-амбициозни по отношение на стратегическото партньорство по-специално, свързани с Турция, но това не беше възможно. Как виждаш ти нещата? Има ли възможности? Какви са перспективите за решаване на този проблем? Как може да се избегне отрицателното му въздействие върху сътрудничеството? какво сътрудничество според теб е реалистично? И третия въпрос, този съвет на министрите във формат само отбрана. Известно е, публична тайна е, че някои държави членки имаха резерви по този формат и как, какво е мнението ти след този първи опит? И ние приехме доклад миналата година за провеждане на такъв съвет на министрите на отбраната и това, което ти ни изложи всъщност, показва, че има възможност да се провежда подобна, подобни срещи. Това бяха моите въпроси. Сега господин Пашко, бивш министър на отбраната иска да се изкаже. Бих казал, че е, идеята да дойде тук, след като е свършил председателството на студента държава, е нещо е, много хубаво. Може да го прилагаме и в е, бъдеще. И това да стане една рутинна практика. Тогава вече ще има една по-всеобхватна гледна точка, един обобщен преглед на изминалото председателство. Вие сте прав, господин министр, като казвате, че договор вече на 3 години имам предвид от самото му написване. По обективни и субективни причини а, този договор влезе по средата на а, разрасналата се криза. Кризата означава по-малко пари и по-голяма степен егоизъм. Това е нещо, което се получава автоматично. И се получава едно съревнование понякога между държавите членки. Те стават съперници. И разбира се, чрез пулинг and sharing – не само трябва да споделиш това, което имаш, ами а, като имаме предвид френското и британското споразумение, нещата там вече са установени. В бъдеще ще имаме повече стимули да имаме нови а, визии за справяне с а, кризата, чрез военни и цивилни средства. До такива размисли ни а, наведе кризата. В противен случай щяхме да имаме нужда от повече време. Искам да кажа и две други неща. В Гент, доколкото си спомням, в рамката от споразумението в Гент, е застъпено координирането на съкръщенията в бюджета. Има държави членки, които въвеждат съкръщения в бюджета за военния сектор, а, като причината е разрасналата се криза. Трябва да разгледаме такъв вид съкръщения, иначе предвид, противен случай ще стане така, че държавите членки няма да разполагат съответните средства, за да реагират в определени ситуации. Трябва да има определен прак. Например, България и Румъния драстично съкратиха техните бюджети и ние знаем, а, че а, тази област ще трябва да бъде поета от други. Те няма да могат да поемат тяхната отговорност. И това може да създаде дисбаланси в рамките на Европейския съюз – и може да има политически а, проблеми и напрежение. На последно място, да, трябва да има постоянна структура за сътрудничество, а, за справяне не само с настоящата криза. И не трябва обаче да има противоречие с а, а, общия европейски пазар за отбрана. Трябва да има един план за всички държави членки и да няма противоречия. И да стане така, че две или три държави а, да излязат по-напред от другите, да въведат други стандарти. И което би било приемливо или неприемливо за държавите, които стават на заден план. Благодаря ви. Е, Благодаря много, госпожа Николай. Благодаря ви, господин председател. Господин министр, моят въпрос е свързан с заключенията на съвета. Е, смятам, че нашата уязвимост е в способностите. И ако не приемем една обща визия по този въпрос, е трудно е, да постигнем е, обща политика за сигурност. По отношение на Европейската агенция за отбрана, е, днес наблюдаваме сътрудничество между някои държави, е, между държави е, с значителни военни способности, но не, се, не е на лице сътрудничество между държави, които разполагат с минималния е, изискуем е, стандарт за военни способности. Е, и наистина е важно да се подкрепя тази обща политика за военни способности. Аз разбирам това, което е записано в договора, но знам, че трябва ефективно да използваме възможностите, които предоставя тази агенция за решаване на проблемите с кризата. Благодаря, господин Галер. Благодаря ви, господин председател. Благодаря ви горещо за вашето експозе. Е, смятам, е, че Белгийското председателство наистина прояви творчество и ефективност в тази политика, в тази е, сфера. Получихме много е, конкретни, прагматични предложения от много държави членки. И е, това, както и вие подчертахте, е нещо особено важно с оглед на сегашната финансова и економическа криза. И това е факт в много области, когато се разполага с по-малък ресурс, трябва да се проявява прагматизъм и творчество. Имам въпрос Първо, по агенцията, Европейската агенция за отбрана. Посочихте как може да се осъществи сътрудничеството между агенцията. Споменахте и сътрудничество между държави, като Франция и Великобритания. И може би трябва да се излезе от агенцията едната година, защото ще се увеличи бюджета. Дали сте предприели мерки в тази насока? И как ще, какви ще бъдат насоките на дискусията в тази сфера едната година, защото ако Великобритания напусне агенцията, какво ще се случи? Да, става дума тук за преструктуриране, но то не е напреднало. Има още доста препятствия, които трябва да се преодолеят. Бихте ли ни казали какви са тези пречки, от една страна се говори за държавен прагматизъм. Това е, звучи убедително. Е, говори се за общо е, въздушно командване. Но защо по отношение на формалните, конкретните изражения все още има препятствия? Бихте ли споделили кои? И още един въпрос. И е, Госпожа Арно е новата председателка на Европейската агенция за отбраната. Благодаря, казва председателят господин Гуалтиери, който изготвя доклада на нашата комисия по прилагането на Лисабонския договор. Благодаря, господин председател. Благодаря ви, господин министър. Аз също горещо ви благодаря за вашето присъствие тук и за положителната дейност, която сте извършили вие и вашето правителство по време на 6 месеца белгийско председателство, що се отнася до ЕПСО. Благодаря и за прагматичния подход, който почива на здрава европейска визия а, в генските в, в рамките, в контекста на срещата в Гент, наистина резултатите са отлични и вашето, вашата лична ангажираност и тази на е, Белгийското председателство отчитат е, и маргинализирането на е, политиката за сигурност и отбрана. Е, които преминават е, към процес за е, обща отбрана. Не трябва да пропускаме и Европейската служба за външна дейност, но в резултат на всичко това някои от структурите преминават на по-заден план. И във връзка с това имам три въпроса към вас по отношение на равносметката от вашата дейност и а, по-нататъчните посоки. По отношение на а, гент, така наречените гентски рамки, а, наистина постигнатото на тази среща е напълно положително, но не разбрах твърде добре какъв е приноса на последващите а, действия и документи, Ваймарския а, документ има опасност тази дейност да бъде третирана бюрократично, а аз мятам, че е важно да се осъществи проучване на всички документи, контрадокументи а, от практическа гледна точка. Така че след 6 месеца да не стигнем до нов списък и нов каталог а, конкретно няма нищо да се постигне а, по предварително начертаните насоки. От друга страна, що се отнася до координацията на междуотделните структури е, и Европейската служба за външна дейност, възникват няколко въпроса. Третият ми въпрос е следният. Ако искаме наистина да засилим европейското измерение и ангажираността а, на военни средства, военни способности, и парламента отдавна иска това, а, трябва а, да се запълнат празните между оперативната верига и а, цивилното командване от друга страна. И оперативното командване, военно командване. И наистина какво а, предвиждате конкретно в тази насока? Благодаря, господин Дъв. <clears throat> господин председателю, господин министре, благодаря ви много. Вие бяхте много учтив, когато споменахте сътрудничеството между Франция и Великобритания и договора, който беше подписан. Вие казах, че той е практичен от политическа гледна точка, това е добре, но също това е един договор, който излиза извън рамките на Европейския съюз. И в крайна сметка, май това е било целта това е един вид провокация. Не смятате ли, че това подкопава цялата логика на Лисабонския договор? И каква е реакцията на министрите на отбраната на останалите 25 държави членки? каква е тяхната реакция на представенето от страна на френския и британския министр на а, това споразумение. Според вас, какви ще са първите знаци за една целенасочена политика по отбрана? И а, какви ще са взаимоотношенията между Европейския съюз и НАТО? И а, каква ще е реакция по отношение на турския и кипърския а, проблем? Какви ще са последствията и пречките? Председателят Шампон каза, че е, това ще забави развитието на едно истинско партньорство между Европейския съюз и НАТО. Ние сме за разрешаването на проблема в Иран, един много наболял проблем. Сред академичните среди е, оставам с впечатлението, че а, някои от а, въпроси, свързани с а, отбраната и сигурността, се водят само между определени а, държави или, да речем, между Съединените щати и съвета. И Както разбрахме, уранското правителство ще продължи развитието на а, своите ядрени а, инсталации. Господин Бутикофер. Благодаря, господин председателю. Благодаря, господин министре, за вашето изложение. Три въпроса имам. Първият е свързан с казаното господин Галер и господин Дав. Интересуваме кои са проблемите при постоянното сътрудничество, кои проблеми трябва да бъдат разрешени – също интересуваме дали това е свързано с конфликта, който беше засегнат от господин Дав. Идеята е на а, постоянното сътрудничество включва един приобщаващ подход, а Великобритания и Франция а, прилагат един изключващ подход. Не знам дали нещата могат да станат толкова лесно, така лесно да се обвържат всички на приятелски начала. В бъдеще ще продължим да бъдем дипломатични, когато говорим за същността на проблема. Какво можем да направим, така че такива такива действия да не а, нарушават една открита интеграция. Също така интересуваме според вас какви са времевите рамки и а, сега трябва да се изготви анализ на потенциала на бъдещето сътрудничество. Анализа трябва да бъде извършена от агенцията, Европейската агенция по отбрана. Има споразумение между Швеция и Германия, свързано с принца пулинг и шеринг. обаче има проблем, проблем от страна на Германия за изразяването на резерва и за включването на Бундесвера в определени операции. Дали такива а, проблеми се виждат на хоризонта и дали са били обсъждани е въпроса ми? С право казахте, а, че бюджетните средства са недостатъчни, а всъщност а, бюджета е основната движеща сила. И дали ще се направят мерки а, тази движеща сила да бъде използвана, така че да се постигне напредък. А, НАТО, Лисабон бяха прияти решения да се а, развият в, в бъдеще гражданските капацитети. Да, добре, ако Европейския съюз а, възможно най-рано обсъди тези въпроси с НАТО, така че да няма припокриване на инициативите с НАТО. Дали нещо такова стои във вашия дневен ред? А, или Атланта, когато си... Когато помислим... Под какъв а, флаг пътуват корабите? които трябва да бъдат защитени от а, пиратите. И като си помислим, в такъв случай Китай трябва а, да а, даде повече, отколкото ние. Така че има диспропорция в а, в средствата, които се дават от Китай и Европейския съюз. Дали обмисляте и въпроса свързан с Русия. Има ли е размишления свързани с ангажиране, ако това стане необходимо? Мерси, мадам Лозинг. Благодаря. Аз се присъединявам към казаното господин Бултиков, свързано с разходите. Държавите членки са разкъсвани постоянно между това, че трябва да економисват и от друга страна задължението, свързано с изпълнение на обществени поръчки. В последно време тези обществени поръчки бяха свързани с прекомерни разходи. Ставаше въпроса за военни транспортьори 400 400 АМ. Искам да ви попитам какво сте предприел вие по ваше е, време Следващия ми въпрос е свързан с клаузата за солидарност. Вие я споменахте и според мен трябва да помислим за въздействието на тази клауза за солидарност. Вече съществуват проблеми за това, че се правят сграничения между външна, вътрешна сигурност на Европейския съюз. Каква всъщност е сигурността? С коя сигурност има преди в рамките на тази клауза за солидарност? Към тези ситуации спадат ли а, всеобхватни протестни акции? дали а, е, ако държава от Европейския съюз изпадне ситуация като в Тунис, дали трябва да се реагира или ако има, а, да речеме, всеобхватни протести, е, свързани с а, свободата на медиите. И така, в рамките на тази клауза солидарност какво се случва, какво е разграничаването между а, отделните ситуации. Мерси, enfin, месье Янес. Господин Янес. Благодаря, господин председател. Много внимателно изслушах всички изказвания. Няма да повтарям това, което беше вече казано. Благодаря, господин министр, за вашето присъствие и за вашето изложение. Наистина, слушайки ви, намираха много общи точки. Вие представихте много европейски идеи, проевропейски. И това, което казахте, е точно така, конкретно, що се отнася до някои държави. Е, както и за група евродепутати, които не присъстват днес тук. Наистина, темата сигурност и отбрана е граница, която не трябва да се за е, която не трябва да се преминава при европейското строителство. Е, за съжаление, не е възможно този проблем да бъде решен. Има напредък, такъв е случай с генските рамки, неформалния съвет, но господин Дължан и британските колеги, драги господин Дъв, вие казахте едно и също, макар и по различен начин. Няма ясно определение, дадено от съвета и от висшия представител, нито пък дори от страна на организации като комисията или парламента, които ни дават да смятаме, че тази граница е преодоляна. Има сътрудничество но не е възможно да се споделя една истинска политика за сигурност и отбрана. Много често днес установяваме, че министрите на външните работи и на отбраната заминават за други държави по света – и там говорят само за собствената си държава. Никой не говори от името на Европейския съюз. Ботуника, уна стратегия. А, и наистина Европейския съюз трябва да говори в един глас, да има обща амбиция по тези въпроси. Благодаря ви. доста въпроси, а малко време за отговор. Très synthétique et beaucoup d'aspects se rejoignent d'ailleurs. Така че давам веднага думата ви. Време, толкова много въпроси, е малко време. Ще се опитам да отговоря на въпросите. Надявам се да сте доволни от отговорите. И така, да, ще се опитам да бъда кратък и да се опитам да отговоря на време на всички въпроси. Имаше много въпроси, които вървят същата насока. Първо, общия подход и идеята за общ подход. Това всъщност е едва ли не метафора на политиката на отбрана на Европейския съюз като цяло. Например, въпроса, който зададахте за малките, за леко стрелковите и малкалибрените оръжия. Бях в Маракеш за сътрудничество и говорих за сътрудничество в регионален подход. Така че наистина трябва да изградим един подход, който да действа. Относно сътрудничеството между Европейски съюз и НАТО, да, същото трябва да е. Подходът трябва да е същия. И трябва да помислим също и за сигурността на нашите войници. Аз съм а, тук като представител на Министерството на отбраната за държава, а, която е сравнително малка. Едновременно с това има над хиляда войници изпратени в различни мисии. А, това сътрудничество между Европейския съюз и НАТО за нас, например, е жизнено важно, за да запазим живота на нашите войници. И е, що се отнася до еволюцията на това сътрудничество, няма смисъл да си мълчим. Трябва да говорим и да кажем какво искаме. Относно институционалното сътрудничество, имаше въпроси, и то много въпроси, свързани с съвета по отбраната. Аз не мога не мога да изчета никакви раз... статии във вестници или да слушам ваши декларации, без значение от коя партия е, в които се казва, че развитието на в, кой, в които да не се казва, че развитието на отбраната не е един от основни, основополагащите камъни на Европейския съюз. Това е част от европейската визия в политиката по отбрана. Така че заседанието беше много полезно. Няма да има промени, свързани с а, институционалната ортодоксна, ортодоксия. Така че ние не сме надхвърлили границите, които ни бяха поставени от а, Лисабонският договор. Така че трябва да продължим. Това заседание ще а, предизвика напредък, развитие на общата визия относно отбраната на Европейския съюз. Второ, относно а, така наречената за политиката по защита и отбрана. Това е инструмент, който е много амбициозен. Определено трябва да продължим да го развиваме. Поне до сега не сме имали ясна визия за това какво трябва да представлява той. И, и дори, а, съответно, може би не е нужно да имаме една визия, може би няколко визии ще е по-добре, защото той всъщност е много добро предизвикателство а, и е съответно бихме могли да продължим да се опитваме да измислим няколко визии или поне да разсъждаваме, така както заедно работихме по време на Испанското председателство. Относно Европейската агенция за а, отбраната, Казахте, доколкото се спомням в предишното заседание някои неща по този въпрос. Сега мисля, че госпожа Арно е по тази тема, защото разгледа вече няколко, няколко основни аспекта. Второ, имаше едно изискване, например в Гент беше споменато за то, да има едни по-стратегически взаимоотношения. Например, поискахме от Европейската агенция за отбраната да има повече амбиции. За политиците се казва, че това е много опасно да имат големи амбиции, но за една Европейска агенция по отбраната, да, тя трябва да има амбиции и а, мисля, че всички условия са изпълнени и са на лице, за да го направят. Това беше искане, а, което беше подкрепено от абсолютно всички министри. Други въпроси, свързани с рамката от ГЕНД. Мисля, че и това, което се, можем да разгледаме като резултати, свързани с различните операции в европейски план. Първо, този принос трябва да бъде все по-приемлив и трябва да допринася за повече доверие в сътрудничеството и в утвърждаване на политическите аспекти. Този подход е, че винаги, когато има един положителен отговор на, на искането за нещо, в такъв случай нещата стават още по... това сътрудничество става още по-достоверно. От друга страна, казаното от господин Дав казахте, че съм бил много а, възпитан в това, което съм казал. А може би не всички ще се съгласят, а, не всички приемат този принцип в политиката, но да кажем, аз се опитвам да бъда а, любезен в поне 90% от моите изказвания. А, смятам, че Споразумението, което беше изградено между, Европ... между Франция и Обединеното кралство е много важно. Не го считам за вид откъсване на двете държави от Европейския съюз. Смятам, че то стои в средата между две а, държави членки на Европейския съюз, две държави членки на НАТО. И а, това означава, че нито, един от, нито една от тях не е вън от процеса на взимане на решение по военните въпроси. И че за бъдеще нещата ще бъдат още по-възможни и че споразумението между двете държави определено е важна стъпка напред. Но ще бъде жалко, ако бъде разчитан, разглеждано само като а, стъпка напред за тях, но стъпка в страни от военното сътрудничество. Относно Иран, мисля, че преди сме се изправили пред подобно голямо предизвикателство, но то ни дава големи възможности, а именно а, да отговорим взаимно на иранската амбиция. И мисля, че Европейския съюз трябва наистина да се струничи тук с Съединените щати, не а, в а, полза на ангажираността на НАТО, но за нас е много, много важно да работим заедно в това отношение. И относно другите проблеми, относно мисията Аталанта, а, тя е много успешна. Разбира се, може да се зададе въпроса колко време Европейския съюз ще остане в региона на, носа, на рога на Африка. Разбира се, това е важно да се знае, но Смятам, че мисията като цяло вече а, се очертава да, да бъде до края на 2012. Много е успешна. Участващите държави членки а, водят успешно операции повечето от тези операции а, обаче се водят, а, в някои случаи се водят чрез военни средства към стабилизиран регион, но там пък се припокриват с НАТО мисиите и мисля, че ще трябва да се съсредоточим на мисия срещу пиратството и трябва да видим как ще избегнем подобно дублиране на мисии. Мисля, че отговорих на повечето от въпросите. И последният ми отговор е на въпроса, който беше зададен на колегата Лезин относно клаузите за солидарност. That... Те са много важни. И затова имам намерението да смятам, че трябва да работим взаимно а, и да подготвим една такава рамка за солидарност, но не трябва да забравяме нещо. И то се прилага и за НАТО, както и за Европейския съюз, а именно да считаме, че ние ще бъдем полицията на бъдещето и ще осигурим някакви насоки за сигурност по целия свят, които няма да са насоките на Европейския съюз или НАТО, просто ще са глобални. Така че наистина трябва да работим по тази клауза за солидарност и да разглеждаме участието на Европейския съюз като жизненно важно за големите операции. Благодаря. Благодаря, господин председател. Благодаря ви, господин министр. Благодаря, че откликнахте на нашата покана. Беше наистина удоволствие за нас и споделя мнението на много колеги, на заместник председателя Пешко е, много е важен подобен обмен на, на мнения и благодаря ви за прагматичния поглед. Е, белгийското председателство подкрепя е, служата на госпожа Аштън. Надявам се, че ще имаме възможност скоро пак да се срещнем с вас. Благодаря ви много. Драги колеги, няма в четвъртък сутрин да имаме заседание. Днешното приключи, така че на 1 февруари, вторник, ще се видим отново. Благодаря.